Bonjour, bonjour, messieurs, dames. Nous ne sommes pas très nombreux, mais hmm, on va commencer. Ще започнем нашата работа с точка 26 от дневния ред. Да, госпожо, ще ви дам това. Porządek dzienny dzisiaj będzie nieco zmieniony, tak jak ustalaliśmy wczoraj. Така, има известни изменения в дневния ред. Ще започнем с точка 26 от дневния ред. Доклада за управление на отработното гориво и радиоактивните отпадъци. След това ще разгледаме точка 25 относно е, отвъд е, БВП, измерване на напредъка в свят за пробани. след това точка 27, доклад за ГМО в фуража и точка 28, ОСП. Сега давам думата на госпожа Хармус. Благодаря, господин е, председател. Господин председател, бих искал да обсъдим неказаното вчера от комисара Отингер. Бих искала да задам въпрос на представителите на комисията, ако има такива в залата. И бих искала също да бюрото на комисията да ми отговори на следния въпрос. Съгласно списание Шпикъл, след изказването на а, из, комисара Оттингер индекса ДАКС се е сринал. И говорителя на господин Оттингер е съобщил на журналистите, че оценката направена от е, комисара Етингер, почива на изказвания на медиите. Мога да ви кажа, че подобно твърдение е, е доста странно. Какви са контактите на комисаря с Евратом, е, Международната агенция за атомна енергия и с е, националните регулаторни органи? които а, следят събитията в Япония и които извършват оценка. А, бих искала да, бъд, да ни бъде обяснено изказването на а, говорителя на комисера Отингер. А, защото в крайна сметка боя се, че а, не можем да вярваме на никого. Ще дам думата и на следващите изказващи се, но преди два дни уча... участвах в среща с комисаря Отингер. Той каза точно същото, каквото каза вчера тук. Той обясни причините за малко по-забавената реакция на комисията. Благодаря, господин председател, каза господин Зебер искам да се върнем към дневния ред. Не виждам за какво говори госпожа Хармс. И предвид значимостта на този проблем, мисля, че трябва да го обсъдиме в подробности. Сега госпожа Хармс задава въпрос. Разбирам това, но в крайна сметка ние имаме друга работа, нямаме представители на комисията, нямаме отговорни лица, които биха могли да отговорят на нейния въпрос. Е, трябва да работим по дневния ред. Мисля, че трябва да, е, да, да, да, си, да си гледаме нашата работа. Е, господин Проди, председателя дава думата на господин Проди.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 Сега, други колеги биха искали да зададат същ, същите, същия въпрос. Госпожа Хармс, аз ви предлагам да обсъдим въпроса по време на заседанието на координаторите. А да сега да се върнем към дневния ред. Става дума за управлението на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци. Thank you. Сега става дума за юридическата рамка за управлението на отработеното гориво и а, радиоактивните отпадъци, регламент от 2003 година и допълване към, допълнение към директива 93 година за временното съхранение на отработеното гориво и отпадъците. Подобни отпадъци имаме във всички държави членки и е необходимо необходимо да се намери един по-устойчив вариант на е, окончателното е, складиране на отпадъците. Трябва да се вземат и специални мерки за защита на е, гражданите и на околната среда срещу ионизиращите лъчения. Отпадъците трябва да се съхраняват е, далеч от хората и биосферата. Подобно съхранение може да стане само чрез погребване и да има пасивни характеристики по отношение на безопасността. Въпреки това обаче в, в никоя държава членка няма съоръжение за окончателното погребване на е, високоактивните радиоактивни отпадъци и от от 50 години използваме ядрената енергия, но за сега все още е, отпадъците се съхраняват само временно в междинни съоръжения. Същевременно ние сме отговорни и пред бъдещите поколения. И Независимо от това обаче, повечето страни е, членки все още не са взели окончателни решения по отношение на управлението на горивото и радиоактивните отпадъци. Е, директивата трябва да създаде рамка за създаване на подобни е, структури и Смятам, че тази директива ще позволи, ще даде възможност да се вземат необходимите политически реш... решения, особено за високоактивните отпадъци. Трябва също така да отчетеме различните практики в различните промишлени отрасли и да се позовем на мнението на изследователите в тази област. Независимо от това дали сте привърженици или опоненти на а, използването на ядрената енергия. ядрената енергия представлява 30% от енергийния микс в различните държави членки и не можем в дългосрочен план да се откажеме от използването на ядрената енергия. Според експертите, геологическото складиране, депониране и погребване на отпадъците е, е най-добрия вариант, но трябва да се разработат е, съответните технологически проекти за е, осъществяването на подобно е, депониране. Трябва да разгледаме практиките в различните държави. Е, нека не забравяме, че много държави и членки изнасят част от своите отпадъци в трети страни. Е, някои държави членки прера... Прера... преработват своите отпадъци и те трябва да получат разрешение за износ на а, преработените а, отпадъци в страните, където в страните на происход на отпадъците. Е, обсъждането на проекто директивата трябва да се е, ограничава в е, технически и технологически параметри. Нека да не превръщаме този дебат в политически дебат за бъдещето и самото съществуване на ядрената енергетика. И сега давам думата на колегите, които бих искали да вземат отношение. Господин Бартолоци. Sì, grazie Presidente. Благодаря ви, господин председател. Неизбежно е, че в този дебат ние говорим за една много сериозна международна ситуация. И трябва точно за това още по-отговорно да подходим към този деликатен въпрос. Не трябва да си позволяваме да се обличаме по демагогски изяви. Трябва да сме изключително спокойни и рационални при разглеждането на този въпрос. Целта на тази директива изцяло се вписва в описани от мен контекст – Необходимо е да има хармонизирана правна уредба на общностно ниво за управление на отработени ядрени отпадъци. Значи, и разбира се, ядрената безопасност и сигурността като цяло е приоритет на Европейския съюз. Това е правомощията на общността в резултат от Евратом. Политиката на Европейския съюз поставя като основен приоритет е, опазването на здравето на гражданите и опазването на околната среда. Необходими са норми, които са задължителни да обхващат всички етапи от управлението, захранението и окончателното депониране на отпадъците, нещо, което сега се предприема, е един логически завършък за финализиране на правната уредба на Европейския съюз. Необходимо е да има задължителни за изпълнение норми за депонирането на отпадъците и управлението на отпадъците по-точно. Но повече държави членки са страни по конвенцията на МАЕ, обаче Европейският съюз няма собствено законодателство по въпроса. За това изключително важно е да имаме конкретен подход – затова държавите членки следва да приемат национални програми за управление на отработените отпадъци и радиоактивните отпадъци, отработеното гориво, извинете, и радиоактивните отпадъци. Необходимо е също така да се дадат възможности за регионално сътрудничество. Разбира се, необходимо е да има и законодателство на Европейския съюз, гарантиращо безопасността Стандартите за гарантиране безопасността трябва да бъдат максимално стриктни, така както вече е заложено в предходната директива. Председателят, благодаря ви, господин Бартолоци. Госпожа Анна Розбах, след това Ребека Хармс. Благодаря, господин председател. Няма да повтарям много от изключително важните бележки, направени от колегите, но преди около един месец бях в Финландия. Посетих там е, една АЕЦ. И започнах да размишлявам точно в този момент, защо искаме да депонираме тези отпадъци под земята. Особено като се отчете факта, че тези материали все още имат половината от своята радиоактивност. Те трябва да бъдат потопени в вода в продължение на 30 години преди да бъдат депонирани под земята. И те освобождават огромно количество енергия, още преди изобщо да можем да говорим за депонирането им. Разбира се, финландците са много педантични хора и те винаги се стремят да направят нещата по максимално правилния начин. Аз видях как те пробиваха сон, с сонди земята, как наливаха бетон за капсули, които, в които ще бъде поместена, ще бъдат поместени, извинете, тези отпадъци. Но е много жалко, че има толкова много енергия в тези отпадъци, която би могла да бъде използвана от хората преди да бъдат депонирани тези отпадъци. Не може ли в медицината или в някакви други сфери да бъдат използвани тези отпадни материали? Особен като си им предвид, че те трябва да бъдат захранявани в огромни басейни, а, потопени във вода в продължение на 30 години, което пак не е много безопасно. Така че искам да питам дали можем по някакъв начин да оползотворим тази енергия. Председателят, благодаря ви. Ребека Хармс. Ähm, Добро утро отново. Сега вече съвсем сериозно. В комисията по промишлеността също започнахме много сериозно да обсъждаме предложението на Европейската комисия. Първото, което ми прави впечатление, е, че има сериозни различия между дебата по предишната директива имаше директива за окончателното депониране на радиоактивните отпадъци с автор Лио Лади Паласио. И целта беше да се дадат ясни отговори на въпроса какво да правим с ядрените отпадъци като предварително условие, за да се удължи живота на използването на ядрените мощности. Така че трябваше да се реши първо въпроса дали ние можем да се справим с отпадъците преди да инвестираме в бъдещия АЕЦ. Обаче това го няма в този вариант, в този текст и това е основният критичен момент за моята група. Парламентарните комисии, които в момента разглеждат това предложение, не разглеждат сериозно огромните затруднения с които се сблъсква проекта за депониране в Швеция. И те не говорят за срива на проекта за окончателно депониране в Германия. Много пъти съм била канена в Германия да посетя тази инсталация за депониране. В момента тя е собственост на федералното правителство на Германия. И човек може да посети този обект и да види какви са проблемите. особено когато подобни проекти се провалят. За съжаление, комисията ни не предвижда подобно посещение. И освен това, тук в предложения текст дефиницията за радиоактивни отпадъци според нас е крайно недостатъчна. Ако държавите членки имат правото да решават самостоятелно дали могат да използват повторно горивните пръти, които са отработени, или дали могат те да използват отново най-опасните радиоактивни отпадъци. Все още има възможност за износ на подобни отпадъци в други страни, но проекта на директивата продължава да разрешава и износа на високо радиоактивни, опасни, отработени горивни пръти в Руси и в други страни извън Европейския съюз. Така че най-важното изискване на моята група е следното. Бихме искали всички радиоактивни отпадъци да бъдат обхванати от този текст, не само част от радиоактивните отпадъци и искаме и да бъде охванат и добива от е, отпадъците от добива на уран и отпадъците от друга добивна дейност, както и радиоактивните отпадъци от е, дейностите на въоръжените сили в държавите членки. Ние искаме радиоактивните отпадъци да бъдат включени в целим спектър в директивата. И що се отнася до излъчената радиация, из... също така трябва да се разрежда като отпадък. Ум... Умишлените, управляваните или случайните радиационни емисии трябва също да се разглеждат по този начин – Що се отнася до ниско радиоактивните отпадъци, те също трябва да бъдат включени в регламента. Извинете, в законодателството. И ние не искаме да се допуска практиката в много държави членки, според която ниско радиоактивните отпадъци се представят и се категоризират като нещо безопасно и след това могат да бъдат използвани, например, при строителството на пътища. Ние смятаме, че това е твърде рискован метод и искаме той да бъде забранен с законодателство. Приоритет трябва да бъдат отпадъците, които са били депонирани най-отдавна. Директивата трябва да разгледа по нов начин – опасностите, особено в региони застрашени от земетресения и това въжи не само за ЕЦ, но също така и за хранилища за радиоактивни отпадъци. В Япония в първите няколко дни след земетресението имаше сериозни проблеми с изтичането на охлаждащия агент. И И имаше проблеми с, хранилището за окончателно депониране на радиоактивни отпадъци. Това, което липсва, или поне не е достатъчно в това предложение, е, че е невъзможно да се разбере кой ще взима решенията и какви консултации ще се провеждат с експерти. Тук описанието е, че подходът е открит, но ние не смятаме, че това е достатъчно. Не сме съгласни и с начина по който онзи, който е генерирал отпадъците, става отговорен за съхраняването. Принципът за мърсителят плаща трябва да се прилага и в този случай. И днес имаме сериозната задача да гарантираме финансовите ресурси за обекти за съхранение на радиоактивни отпадъци за окончателното им депониране за много години напред. Има държави, в които този проблем те първа ще е започне да изниква и гарантирането на финансовите средства не е разгледано в директивата. За това вече говореше и комисията по промишлеността. Много е, е жалко, че няма общо обсъждане между докладчиците и докладчиците в сянка в нашата парламентарна комисия до сега. Докладчикът не предвиди достатъчно време, за това исках толкова подробно да изложа тук пред всички вас нашата позиция. Председателят, благодаря ви. Благодаря ви за вашето така подробно изложено становище. Сега Крис Дейвис е следващия оратор. Залде, след това Викторио Проди, Романа Плумб и след това господин Поц. Крис Дейвис. Господин председател, говоря от името на колегата Антонио Паванова. Антония Парванова. Често пъти оставаме самодоволни, когато няма проблеми и забравяме, че това, че няма проблеми, не означава, че те могат да възникнат. Колкото повече е следим събитията в Япония и това, което става с реакторите там, виждаме, че е възможно на практика да се експлуатира такива мощности в продължение на 50 години, без е, да се замислим. Ето тук е, в момента имам пред мен е, една статия, която е в подробности описва начина по който се управляват басейните. Операторът е съхранявал повече горивни пръти в басейните за отработено гориво, отколкото е било позволено по е, това показва, че е, трябва да настояваме за повече прозрачност, за контрол и да не приемаме е, съображения е, за поверителност, е, основани на търговска тайна. Положението в Япония може да се влушава допълнително. Трябва да има независим контрол, независим преглед на съхраняването на отпадъци. Бих искал да, го, да засегна и въпроса за транспорта. В моята страна, като помисля какво става, не мисля, че в последните 50 години е имал някакви проблеми с транспорта на радиоактивни отпадъци. От Япония обаче отпадъците се пренасят по море на други континенти е за преработка. Това според мен е лудост. Какво ще стане, ако потъне е, кораба? И това е сейзмичен район. По въпроса за дългосрочното съхранение на отпадъци. Да, най-вероятно ще а, бъдат избрани дълбинни депа за депониране. Естествено, че трябва а, това да са несеизмични а, райони, а, но това достатъчно ли е, за да не се притесняваме след като бъдат заровени отпадъците, или пък трябва да се изграждат такива мощности които да позволяват възстановяването на а, отпадъците. Учените в някакъв момент ще намерят отговор, а, отговор, който ни обещават вече от много години, така че да се обезвреждат отпадъците. Но това, което за сега е важно, а, че е, това, че сме заробили отпадъци, не означава, че трябва да забравим за тях. И сега въпрос от госпожа Първанова за комисията. Има договори между държави членки и Русия, например между България и Русия, свързани с радиоактивните отпадъци. Ако приемем това законодателство се приеме, а, то ще обхваща ли и тези договори или ще обхваща единствено а, взаимодействие в Европейския съюз или сделки а, с трети страни, свързани с обработката на отпадъци. Председателя, благодаря ви, господин Дейвис. Викторио Проди има думата. Благодаря, господин председателю. Съвсем накратко ще се изкажа. Мисля, че трябва да има възможност за по-обстойни е, дебати. Мисля, че е, Евратум е, е свършил сериозна работа по организацията на атомните процеси и обработката на пазите в Европа. Само, че Две страни разполагат с атомно оръжие, което предотвратява всякакви а, европейски опити а, да а, се намеси, да, да свърши нещо свързано с а, ядрената а, енергия. И, а, това е положение, което а, Франция и Великобритания са наложили на Евратом. В момента трябва да решим доколко проблема с отпадъците трябва да се разглежда на европейско равнище чрез координирана а, инициатива, а не да се оставя в ръцете на държавите членки. Сега а, вече е назрял момента да решим а, какъв е смисъл от Евратум, какво ще правим с него благодаря. Благодаря ви, господин Проди. Робана Плумб има думата. Благодаря ви, господин председателю. Ще се опитам накратко да се изкажа. Много важни въпроси вече се повдигнаха от колегите. Първо, подкрепям господин Поц. за това, което е написал в проекта доклада си. Е, това е един е, особено актуален въпрос. Не единствено поради е, това, което става в момента в Япония, но също и защото става дума за енергийната инфраструктура на Европейския съюз преди 2020 и след 2020 година. Що се отнася до приложното поле на директивата и нашето становище, нека кажа нещо по-конкретно за управлението на отпадъците. Това е много важна тема и бих искала да подчертая, че не бива да свеждаме вниманието си единствено до управлението, съхранението и преноса. Много е важно тези процеси да се наблюдават и да има последващи действия от това наблюдение. Наблюдение на хранилищата за радиоактивни отпадъци. Напълно съм съгласна, че отговорността лежи върху плещите на държавите членки, но смятам, че трябва да има и регионално сътрудничество и съгласуваност на равнище Европейски съюз тъй като често пъти държавите членки не са в състояние сами да подходят към тези проблеми. Благодаря. Благодаря, господин председател. Разбира се, ние смятаме, че държавите членки трябва да решавате сами какви, какъв вид енергия да използват и да развиват, но нормите, стандартите трябва да бъдат идентични и да бъдат най-строгите възможни. Има страни, които са забранили или са се отказали от ядрената енергия. Други, обаче, които ги използват, това са съседни страни и по този начин се застрашава населението на държавата, която не използва енергетиката. Нека не се криеме зад е, проблеми, свързани с е, правомощия, компетенции и така нататък. Предвид случилото се в Япония, комисията трябва да се заеме с въпроса и да предложи мерки за окончателно депониране в е, дълбинно депониране. Същевременно трябва да се разисква и проблема свързан с цената на обработката и депонирането. Е, все още не няма е, достатъчни изчисления, им съществуват известни не, не, неясни, не, не, не, несигурни цифри, свързани с депонирането в един срок от 50-60 години. Т.е. комисията трябва да направи подробни изследвания и да излезе с конкретни цифри. Има държави членки, които използват ядрена енергия. Мисля, че трябва да се каже истината, за да можем да имаме една ясна картина и да можем да вземем дългосрочни решения в тази област. пред, мали представител на комисията? Има двама представители на комисията, доколкото разбирам. Но струва ми се, че може би не са в залата. Не, господин Хилден е тук. Имате думата, господин Хилден, от имата на комисията. Добре, благодаря ви за коментарите както и за общата подкрепа на нашето предложение. Ценим вашата подкрепа и мога да ви кажа, че е, преди да излезем с това предложение, проведохме е, много е, широки консултации, като взехме предвид всички коментари. Трябва много внимателно да анализираме съществуващото европейско законодателство, за да избегнем дублиране. Някои от въпросите, които повдигнахте и предложенията, които направихте, биха довели до именно такова дублиране, понеже отпадъците от урановите мини е предмет на други законодателни актове. Смятаме, че сме осигурили пълно покритие. Що се отнася до а, безопасността на а, съоръженията за трайно депониране и окончателно депониране, а, директивата е много строга, изисква се а, защитна а, обвивка, което има за цел а, да подходи именно а, към онези а, невероятни, а, не много вероятни а, хипотези. Но това е нещо, което е приложимо за съоръженията за окончателно депониране. Введено е изискване и за пасивна безопасност, понеже не може да се осигури дълготрайно наблюдение на тези съоръжения. Тъй, че това е въпрос, на който се отдава огромно значение и за това се борим и в съвета за запазване на тези разпоредби. Замислете се за случаите от миналото, някои от които доста тъжни в областта на управлението на отпадъците. Смятаме, че ако защитната обивка или защитния контейнер е достатъчно добре проектиран и изпълнен, тогава рискът от евентуално изтичане ще се сведе, сведе до минимум. Никога не може да се изключи напълно, но поне ще се сведе до минимум. После а, а, разликата между съхраняването а, на достъпно място, например над повърхността на а, Земята. А, това би било процес а, достъпен за човешко наблюдение и евентуално пов повторна употреба и от друга страна подземно съхранение. И двете имат предимства и недостатъци. Но разбира се, при първия вариант е необходимо много повече да се гарантира безопасността. Затова смятаме, че на базата на предложението, с което сме излезли, държавите членки трябва да разпишат свои национални програми за управление на отпадъците. Същото въжи и за мокрото съхраняване в морето. Що се отнася до военните случаи, е, отпадъците от военни дейности. Има е няколко проблеми случая. Два, опитвали сме се е, да включим и това е, в законодателството. До сега не сме поженали особен успех. Аз лично предпочитам и тези отпадъци да се включват в законодателство. Има държави членки, за които това е особено актуално. И така проведохме, както вече казах, обширни консултации. Опитали сме се да включим в предложението си и а, добрите практики, които сме успели да съберем. Получихме поздравления от Международната агенция за атомна енергия за това така амбициозно предложение. Казаха, че не са очаквали толкова обстойни да бъдем. Включили сме и а, забрана за износ за целите на депонирането. Това е много важно изискване. Е, доста трудно обаче ще мине. Е, никак не е лесно да се защити това предложение. При сегашното положение, което е много тъжно, това, което става в е, Япония, съгласен съм с докладчика, както и други депутати. Съгласен съм, че не бива да бъркаме въпросите с а, а, управлението на отпадъците с бъдещето на ядрената енергетика. Независимо какво ще става в бъдеще, съществуващите отпадъци трябва да бъдат управлявани, обезвреждани надлежно. Не би трябвало да позволяваме а, сегашните събития да повлияят на дебатите а, за тази директива, но а, те са пример за възможността на въпроса. Благодаря на всички за коментарите и за въпросите. А, с удоволствие ще а, анализираме и мненията, които ще предоставите по-нататък. Благодаря. Благодаря много на комисията. Благодаря на господин Хилден. А сега бих искал да дам отново думата на докладчика за заключителни слова. бих искал да направя някои заключителни бележки. Права е госпожа Розбах, когато а, смята, че трябва да помислиме е, по-скоро за преработката и до, за повторната употреба на горивото отпадъците, отколкото за е, тяхното е, окончателно депониране и погребване. Благодаря и на госпожа Хармс за предложенията. Надявам се, че и другите колеги ще намерят достатъчно време, за да се отзоват на моята покана и да участват в обсъжданията. Трябва да прилагаме принципа за предпазливост и по някои, в някои области, в някои по някои проблеми имаме нужда от е, отговорите на научните изследователи преди да създадеме е, съответната рамка. Благодаря много. А сега минаваме към следващата точка от е, дневния ред. А, не. Е, извинете, казва председателя. Срока за внасяне на изменения е 21 марта, 12 часа. Вероятно ще разгледаме този доклад е, в пленарна зала през юни, а тук в е, нашата комисия доклада ще бъде разглеждан през април, а в комисията ИТРЕ през май. Сега точка 25, доклада на госпожа Госпак различните мерки за фиксиране на БВП и отвъд. Бих искала първо да благодаря на докладчиците в Сянка за, за тяхния творчески подход Всичките тези идеи бяха обединени в един документ, който, надявам се, ще получи вашата подкрепа. Опитвам се да съчетая противоречивите мнения и да създадеме един а, приемлив а, документ, а, за да можем да направим крачка напред а, в името и в интереса на нашите а, граждани. Имаше много добри идеи а, и се надяваме, че след приемането на документа комисията ще пристъпи творчески към този проблем. Това е, е така втори опит да се създаде подобен документ, но аз съм оптимистично настроена, защото е, всички така с ентусиазъм подхождат към него. Това е един проблем, който е залегнал в дневния ред на много международни организации. И това е един проблем, който е от голямо значение е за всички европейски граждани. Така че надявам се да а, получа отзиви от а, колегите сега. Teraz przekażę mm, głos. Благодаря много. Давам думата на господин Шрадер и след това господин Алди. Не знам кой ще вземе думата от Алде. Но започваме с първият оратор. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, дами и господа. Наистина това, както каза докладчика, това е втория опит да се изработи подобен документ. Първият ни опит бе неуспешен защото някои считаха, че отиваме твърде далече, други смятаха, че начинанието не е достатъчно амбициозно. Но при всички случаи а, имаше така раз, разнообразни, разнопосочни мнения и смятам, че докладчика прояви смелост, като се зае относно, отново с този проблем и се опита да е, ни обедини около консенсус, така че искам да поздравя докладчика. Би трябвало да се прояв, да проявиме разум и да не се опитваме да налагаме мнението си на сила. Е, мисля, че бихме могли наистина да постигнем нещо. Предложението на госпожа Росбах е приемливо. Разбира се, трябва някои неща да се дозяснат, но бих искал да кажа, че за нас е, най-важното е БВП да продължи да бъде основния а, критерий или показател. Знам, че съществуват причини, поради които този показател трябва да бъде а, разширен, неговия обхват трябва да бъде разширен или да бъде допълнен. Вярно е, че БВП не отчита много аспекти от е, живота, но въпреки всичко, когато БВП е, е достатъчно висок, това означава, че разполагаме с средства за борба с безработицата, за борба с климатичните промени, така че БВП не може да бъде изоставен а, за сметка на други нови показатели. Това би, би създало твърде много проблеми в цяла Европа. Така че е, моето предложение е сред, следното. Нека БДТ продължи да бъде в центъра на нашето внимание, в центъра на отчитането, но същевременно бъде допълнен от е, други показатели. Мисля, че бихме могли да така да се обединим около подобно ем, мнение и предлагам, подканвам по-скоро колегите е, да се обединим около това мнение. Аз наистина смятам, че трябва да приемеме е, някакво е, решение. Има възможност за усъвършенстване предложението на комисията. Е, и целта е в крайна сметка да приемеме допълнителни показатели, които биха били полезни, които наистина биха отчели действителността, като същевременно обаче избегнеме допълнителни, допълнителна бюрократична тежест. Господин Проди. Благодаря ви, господин председател. Първо, благодарности е към колегата Росберг за прекрасната работа, която тя извърши. Като се връщаме към този много важен въпрос, е ясно, че няма да можем да решим този въпрос за няколко дни. Трябва да работим поетапно и постъпателно. Според мен, е важно сега да започнем един задълбочен анализ и проучване на устойчивостта като цяло. Необходимо е да разширим понятието растеж, така че да преминем към по-широкото понятие развитие. Това също така включва и културното развитие. Това е един процес, който ние вече започнахме. Това задълбочаване на понятията, с които боравим. И това е много важно, защото по този начин можем да разгледаме и същината на нашето съществуване тук. И е е много важно да се помни, че тази идея се зароди в парламента. И Европейската комисия, макар и не съвсем ентусиазирано, започна да разглежда този въпрос. Разбира се, това е, както казах, много продължителен процес, но ние всички вече сме го започнали. И това е така, защото ние искаме нашата цивилизация да бъде устойчива. За това съм много благодарен на госпожа Гросбах, а, извинете, Росбах за извършената от нея работа и съм абсолютно убеден, че всички ние ще можем да допринесем за нейната, към нейната работа. Председателят, благодаря, Викторио. Сандрин Белия. Euh, и аз след колегите ще благодаря на госпожа Розбак за този втори опит. Мисля, че тя намери и балансирания подход, и балансирания документ. За някои това е недостатъчно, както за нас зелените, за другите проектът е прекалено амбициозен, но същевременно смятам, че това доказва още веднъж, че от днес нататък трябва да развиеме нови инструменти за отчитане на развитието. Днес разполагаме с един единствен инструмент, който е така наречения наш е, полит е, политически компас, това е БВП. Но БВП не отчита разнопосочното развитие на е, обществата. В него липсват екологични и социални аспекти, които в е, никакъв, в никакъв случай не отчитат и не спомагат за развитието на е, социалното, културно и е, човешко наследство. БВП не трябва да бъде самоцел, не трябва да бъде в основата на размишлението на политиците. Това трябва да бъде един инструмент измежду много, многото, които ни позволяват да измерваме развитието и многообразието на развитието на нашите държави. Е, еко, зелените ще подкрепат е, този доклад, е, който според нас трябва да стане отправна точка за създаването и развитието на нов инструментариум а ние ще подкрепим доклада в оригиналната му форма без внесените изменения. Благодаря госпожа Ибелие. Госпожа Матиас. И след това Карин Каденбер. Много благодаря. Съгласна съм с двамата оратори, изказали се преди мен. Според мен, Събитията в Япония са нещо, което не можем да пренебрегнем. За момента използваме само БВП. Не може да изхождаме от предположението, че положителният економически растеж автоматично води до процъфтяване – точно за това имаме нужда от допълнителни показатели, за което говореше господин Проди. Растежът може да бъде ценен само ако той е устойчив. В различните ни политически групи трябва да проведем този дебат, но дебатът ни трябва да се основава върху ценности. В момента като че ли ние искаме да осигурим растеж на всяка цена, но необходимо е много повече. Необходимо е да имаме показатели, измерващи качеството на живота. Трябва да измерваме състоянието на, економика, е, на економиката чрез това как живеят хората, например, колко дълго хората живеят при това в добро здравословно състояние. Dziękuję, Karin. Krista Благодаря. Сега Криста Клас. Благодаря. Мога веднага да продължа. Това, което се случи в Япония, промени нашето отношение към качеството на живота – за мен това е нещо, което непрекъснато се променя. Ние в момента правим една прооценка на ценностите. Съгласна съм с господин Шнелхарт, че наистина трябва да запази брутния вътрешен продукт като един фиксиран постоянен показател, но да го допълним и с други показатели. Не съм толкова убедена, че трябва да имаме прекомерно големи изисквания. Винаги, когато правим нещо ново, изискваме да има оценка на въздействие. Така че това е нещо, което трябва да попитаме комисията, дали тя нещо е направила да бъдат потърсени нови критерии, нови измерващи инструменти. Предлагат се нови критерии, нови показатели, които да се използват за измерването, обаче те трябва да бъдат гъвкави от гледна точка на чисто човешките ценности. Много често искаме да се направи оценка на въздействието. Искам да попитам комисията дали може да се направи такава оценка възоснова на сегашно, сегашните данни или може би трябва да бъдат поискани нови данни от държавите членки. Председателят, благодаря ви. Салваторе Тарела. Благодаря ви много, господин председател. Съвсем накратко, светът се променя. И то много сериозно. Така че е абсолютно правилно е да се стремим да променим методите за измерване на, на света. И много се радвам, че докладчикът постави този въпрос. Разбира се, тя има пред себе си тежка задача, но винаги е тежко да се правят промени, да се въвеждат иновации. Надявам се, че този дебат в парламент ще продължи и след като докладът е одобрен, защото това е една тема, към която трябва да проявяваме неотклонен интерес. И мисля си, че може би е добре да проведем изслушвания по тази тема, за да разширим нашия дебат. И смятам, че това е една от най-важните теми за парламента. Салваторе, в Благодаря ви, Салваторе. комисии. Сега представителят на комисията има думата. Einen schönen guten Morgen zusammen. Добро утро на всички. Разбира се, Комисията много се радва на това, че се предприема втори опит. И до голяма степен този опит подкрепя дейността на комисията в тази сфера. В съобщението се казва много ясно, че БВП следва да остане един важен показател за комисията, но той трябва да бъде допълнен с други показатели. Необходимо е да бъдат обхванати онези неща, които не са обхванати от ПВП. Това е всъщност нещо, което иска две трети от европейските граждани в съответствие с социологическите проучвания. Що се отнася до конкретния въпрос за чрез административната дейност, бюрокрацията, както и практическата осъществимост, ще кажа следното. След като беше публикувано съобщението на комисията, разгледахме данните, особено в социалната сфера, данните, с които разполага Евростат, и установихме, че различните статистически данни в категорията економика и социална сфера могат да бъдат съчетани, за да се намери отговор на въпросите, свързани с преразпределението. Не са публикувани констатациите от това, но ние можем да предложим по-добри показатели въз основа на данните, с които вече разполагаме. Що се отнася до околната среда? Имаме синтетичен показател за тежеста върху околната среда. Тук данните обаче не са толкова изчерпателни, колкото ние бихме искали да бъдат. И ние сега разглеждаме иновативни дейности, които да ни позволят бъдеще да събираме данните по-добре. Сега за административната дейност и за бюрокрацията, този въпрос беше поставен тук. Сигурно трябва да променим начина си, по който гледаме на този въпрос. Все повече установяваме, че информацията и официалните статистически данни са необходими за вземане на решения. Тук също бяха споменати и оценките на въздействието. Те са много необходими, но те изискват също така да разполагаме с данни за социалните, економическите, екологическите аспекти, така че оценките на въздействието да бъдат наистина надежни. Така че статистическите данни са нещо, което е инвестиция в доброто вземане на решения. Те не трябва да се разглеждат като някаква бюрократична дейност, която отежнява живота на всички. Председателят. Благодаря ви. Да, Хорст, моля. Един въпрос още към комисията. Защото малко съм обезпокоен от това, което наблюдавам. Съгласен съм с много от нещата. Но вие говорихте за преразпределение на богатството. Ако вие казвате, че богатството не се преразпределя по правилен начин, как вие смятате, Европа може да приеме законодателство, което да подпомогне преразпределянето на богатството по по-добър начин. Благодаря ви за допълнителния въпрос. За сега не мога да кажа, че и не искам да казвам, че комисията се занимава най-вече с преразпределението на богатството. Става въпрос за различни начини на живот, на различни а, на групи от а, обществото и начина по който между тях се разпределя богатството. А трябва да се види дали това е нещо, което може да се промени и дали можем да предвидим такава промяна възоснова на съществуващите данни. Въпросът е, че е, имаме нужда от информация преди да решим да променяме каквото и да било. Това е един дебат от областта на социалната политика. Докладчика дали иска да вземе отново думата, заповядайте. Госпожа Розбах. Благодаря ви, господин председателю. А, да, бих искал отново да взема думата, действително. Първо искам да благодаря на всички за градивния подход. Господин Шнелхът. Не. Никога не съм си мислила да заменям БВП с нещо. Не. Говоря за допълнителни показатели, а не за премахването на съществуващите. Както и при е, енергията, не можем да използваме само една мерна единица. В енергетиката не можем да разчитаме на това, че ще оцелееме само а, на нефт. Затова трябва да разнообразяваме източниците. В измерванията трябва да включим максимален брой различни страни, различни аспекти. И не мисля, че някога изобщо ще е възможно да е, достигнем до е, категорични, е, окончателни резултати, защото света непрестанно се мени. И с него ще се менят и измерванията. И винаги ще ни трябват нови мерни единици. Това е нещо много важно за всички, за всички ни, не само в Европа, но нека да ограничим вниманието си до Европа за сега. Това е един въпрос, по който тясно ще си сътрудничим с комисията. Мисля, че ще можем да си обменяме идеите, за да видим кое положение би било максимално благоприятно за Европа. Съгласен съм с вас, съгласен съм с всичките колеги от парламента, които се изказаха, че това е въпрос на устойчивост, въпрос на обществено развитие. Да, действително трябва да организираме изслушвания за това на къде сме тръгнали като общество. И какви промени трябва да предвидим за по-нататъчното ни развитие. Тъй, че да, с радост ще се запозная с всякакви допълнителни идеи, които да могат да залегнат в този документ, който да даде началото на един по-дълъг процес в бъдеще. Благодаря ви, господин Розбах. За председателя с това приключваме разискването на тази точка. А, извинете, следва, преди да преминем към следващата точка, трябва да кажа а, крайния срок за изменение 21 март, 12 часа. 19 април ще е гласуването в комисията, на пленарно заседание през юни 2011. Следващата точка от дневния ред е 27 Обмен на а, мнение с а, представител от комисията относно малкото наличие на генетични модифицирани организми в фуража. Пан директор Ерик Поделе. Живопа. А, Заповядайте. Благодаря, господин председател. Първо, извиненията на госпожа Тестори, която трябваше да участва в този дебат, но прекарахме нощта в помирително заседание по клонирането и тя е председател в момента на семинар по ГМО и затова тя просто не можеше да дойде тук и да изкаже нашето мнение пред вас. Благодаря за пред предложението, което бе прието на 22 февруари сега разполагате с 3 месеца, за да изразите вашето становище по а, това предложение. В миналото а, вноса на а, неразрешените ГМО а, беше забранен, т.е. имаше толерантност 0. Та, така наречената толерантност нула преди предизвикваше и пораждаше проблеми, тъй като различните държави членки имаха различни начини на измерване и това водеше до много трудности и е, не можех. И се сблъскахме също така с проблеми, тъй като защитни растения и растения, които съдържаха ГМО, бяха анализ, бяха подложени на е, анализ на границите и цели кораби бяха отпращани към страната на происход. Затова комисията изработи предложение, предложение, което е във вашите папки, е, са е, различни начини на контрол, по които вие трябва да се произнесете е, включително там са свързани различните технически специфики, технологии на взимане на проби и така нататък. Комисията определя най-малката степен, най-слабото присъствие ГМО, което може да бъде открито съгласно а, е, метода робуст метод, който не може да се оспорва нито от износителите от Америка, така казано общо, т.е. и от Северна и от Южна Америка, защото в миналото много имаше успорване от износителите, когато, да кажем, държава членка откриваше присъствие наличие на много малки количества на ГМО в дадена партида. Е, както казах, държавата износителка или износителя успорваше тези резултати. Така че в момента прага е 0,1 надежден прак. Това е най-низката степен на присъствие или на наличие на ГМО, кои, които могат да бъдат открити съгласно референтната лаборатория за ГМО, акредитирана от Европейската комисия. Казах количеството е 0,1% и е, подобно количество не може да бъде успорвано е, от е, трети страни. В предложението са записани три предисловия. Първо, по принцип, из, е, използването или производството на ГМО, на това ГМО трябва да бъде разрешено в третата страна, т.е. страната на износа. Второ, е, Агенцията за безопасност на храните трябва да е анализирала този вид ГМО, т.е. трябва да са извършени съответните тестове върху този генно модифициран организъм или този генно модифициран организъм е бил на времето разрешен за внос в Европейския съюз. И трето, агенцията трябва също така да предостави документа, заявявайки, че присъствието или наличието на това ГМО не е опасно за човешкото здраве или за животинското здраве. така че тук става дума за точно определени генно модифицирани организми, които в момента се изследват от Европейската агенция е, припомням и някои цифри. Внасяме 33 милиона тона соя годишно и 4 милиона тона царевица от Аржентина, Бразилия и Съединените щати. Практически цялото това количество е предназначено за фураша, като една много малка част е предназначена от царевицата предимно е предназначено, едно много малко количество е предназначено за е, хранене на е, за преработка за храни предназначени за хората. Целта на регламента е вносителите от Европейския съюз, които съответно внасят соя и царевица за фураж, за изхранване на говеда, свине и птици, да могат тези вносители да могат да се уповават на ясна правна рамка, е, за да могат да договарят техническите специфики с, с своите партньори и съответно да е, има възможност за е, отхвърляне на, на вноса на границата, когато след е, проба се окаже, че е в е, съответната партида присъства по, присъстват повече от 0,1% генно модифицирани организми и че това количество не може да бъде успорвано чрез контраекспертиза. Регламента бе одобрен от постоянния комитет на 22 февруари, на 14 е, март бе внесено в парламента и в съвета и сега разполагате с 3 е, месеца, за да изразите вашето становище по въпроса. Това е положението и до тук сме стигнали, господин председател. Благодаря много. А сега Давам думата на колегите, които искат да вземат отношение. Имате ли въпроси към представителя на комисията? Явно всичко е ясно. Благодаря много. Е, Срока за мнение и възражения е 30 марта, 12 часа. Е, е. Благодаря на господин Дюлю. А сега Преминаваме към следната точка. Следващата роля, следващата точка. ОСП подготовка за бъдещите предизвикателства, проблеми свързани с териториалното развитие и е, естествените ресурси. Госпожа Каденбак. Ja, herzlichen Dank. Много ви благодаря, уважаеми колеги. Причината за реформа на ОСП се обсъждаше много подробно тук. Това са промените в международните условия, необходимостта да се отговори на световната продоволствена криза, появата на нови фактори на международната арена, като Индия, и Китай, които имат въздействие върху съскостопанската политика в Европа. Също така говорим за биоразнообразието и много други теми, които трябва да отчетем. Нашата комисия следва да допълни с нашето становище позицията на други комисии, така че ние трябва да се средоточим само на това, което е в рамките на нашите правомощия. Това беше предварителна бележка. В становището си се стремих да обхвана всички сфери, за които отговаря нашата парламентарна комисия. Много внимателно слушах дебата тази сутрин и разбира се, има много точки в моето становище, които трябва да бъдат доразработени. Първо казвам, че най-важната цел на ОСП е осигуряването с храна, базирано върху устойчиво, устойчиво сълскостопанско производство – за нас е много важно селското стопанство да бъде устойчиво. Необходимо е да бъдат използвани нови методи за енергоспестяване и енергийна ефективност и това се отнася и до използването на химикати. Трябва да използваме по-ефективно потенциала на нашите екосистеми. А що се отнася до биоразнообразието, то ние знаем, че те първо предстои да се извърши много работа. Не трябва да допускаме изчерпването на ресурсите, влушаването на качеството на почвите и водата. Все още има какво да се подобри в тази сфера и що се отнася до програмите на Европейския съюз. Прилагането на азота ще се увеличи с 4% до 2020 година. Очевидно става дума за азотни торове. И изключително е важно да отчитаме това, че селско-столпанската дейност значително се е променила. Вече селските производители посетители не работят винаги в условия, в които те мислят за това как да запазят почвата, така че доставят високо на почва за бъдните поколения. И вече се мисли много често за конюнктурни съображения, за краткосрочна печалба. Кръстосането съответствие е изключително важно и необходимо да има прозрачност и надежност в ОСП. Включително това се отнася и до сигурност на работните места. Много се радвам, че комисар Чолуш каза, че той иска да работи върху идеята природата за хората и да бъдат хората мотивирани да работят по този начин, да не пренебрегват екологичните съображения в селскостопанската дейност. Така че ще има разпоредби за кръстосаното съответствие, ще има възможности за последващи проверки. И това би трябвало да подобри ситуацията. За мен е много за мен е много важен момент в това становище е, че следва да противодействаме на промяната в климата. Европейската комисия често казва, че по-голямата част от населението ни подкрепя, т.е. имаме достатъчно твърди позиции – Що се отнася до използването на ГМО, трябва да се затрудни използването им при селското стопанство, а може би дори те трябва да бъдат изцяло забранени, защото по-голямата част населението не иска ГМО. Искам да попитам Европейската комисия какво се прави да не се допуска използването на ГМО в селското стопанство и да се насърчи използването на други организми, не ГМО. Благодаря ви за вниманието. Очаквам с търпение дебата. Благодаря ви, госпожо Каденбах. Сега Сандрин Балия. Euh, Бих искала първо да благодаря на госпожа Каденбах за нейното становище. Благодаря и за това, че а, набляга на това, че ОСП след 2020 година трябва да има човешко измерение и да се развива в е, цел опазване на човешкото здраве и на околната среда. За нас е приемлив втория вариант и с е, удоволствие отбелязваме, че госпожа Каренбах е, споделя нашето мнение по въпроса. Ние еколозите Смятаме обаче, че това становище е доста ограничено и в него липсват някои аспекти, които според нас са недостатъчно развити или просто не присъстват. Става дума за пет проблема, по които, на които трябва да се наблегне и след това от името на Сато Аси ще направя а, предложения за изменение. Бихме искали в този доклад да бъде включен следващия елемент. Малките стопанства трябва да, да могат да получават подкрепа по упростени процедури, защото те са онези, които вдъхват живот на регионите. Второ, бихме искали в становището да бъде подчертана подкрепата за финансиране на ОСП е, с цел финансиране на стопанствата, които се занимават с е, е, които произвеждат биопродукти, които са, прилагат методи и които помагат за развиване на природа Натура 2000 и за тези, които произвеждат специфични продукти. също времено, като се е, е, подкрепят всички тези, които използват е, методи, които имат е, за цел опазването на, развит на околната среда и хуманното отношение към е, животните. Трябва също така да се е, пре, е, подчертае, че биологичното разнообразие води е, и спомага за безопасността на храненето, на храните е, и съответно за устойчивостта на самото селско стопанство и на животновътството. Еколозите днес обаче Е, не смятат, че селското стопанство трябва да бъде включено в пазара на въглеродните емисии, е, защото ние много, много, многократно сме изразявали своето мнение и ние се противопоставяме на система, която би насърчила спекулацията с съхранителните продукти и съответно считаме, че е, ако селското стопанство и земеделието бъде включено в схемата на пазарите с въглеродните емисии, това ще доведе до е, спекулации с хранителни стоки и ние сме е, се противопоставяме на подобно, подобен подход. Колегата Сати смята, че трябва в доклада да бъде включен, включен Балтийския басейн на, на Балтийско море и методологите на методите на селско стопанство в този регион, тъй като това море се счита за едно от най-замърсените в момента. Това е гледната точка на еколозите по тази. Много Петра. Много благодаря. Сега госпожа Антонеско. Благодаря ви, господин председател. Всички сме наясно с това, колко е важна ролята на селското стопанство при постигането на нашите цели, при опазването на околната среда и противодействие на промяната в климата, но също и при осигуряване на здравето на гражданите. Същевременно важно е, когато говорим за селското стопанство и бъдещето на ОСП, да помним, че основните понятия са опростяване и иновации. Трябва да изведем на преден план от тези политически мерки, които не водят до допълнителна административна тежест, защото не искаме да осложняваме още повече живота на нашите селскостопански производители. Животът им и без това в момента е тежък. Смятам, че ОСП трябва да бъде опростена и по-справедлива. Необходим е разумен баланс между административната тежест и политическите цели. Имаме нужда от безопасна, здравословна храна, имаме нужда от опазване на околната среда, трябва да гарантираме благополучието на селското панските производители и укрепването на економиката на местно ниво. И трябва да сме наясно, че имаме нужда от висококачествена хранителна храна полезна за здравето. Когато говорим за селското стопанство, не трябва да се съсредоточаваме само върху технологичните решения и обсъждания. Смятам, че трябва също да отчетем тенденциите при потреблението, въпросите свързани с отпадъците и сложните взаимоотношения, които съществуват между здравето, околната среда и биоразнообразието. Всички тези и идеи ще бъдат включени в измененията, които смятам да предложа. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожа, госпожо Антонеско. Криста Клас има думата. Благодаря ви, господин председател, Благодаря, госпожо Карнбах. за интересната тема, интересния подход. Понякога твърде бързо забравяме. Например, защо бе създадена общата съскостопанска политика. Първоначално идеята бе да се осигури достатъчно храна за хората. Тя обаче чрез редица реформи се разви до етап, на който земеделието, както каза госпожа Антонеско, е един отрасъл, който не само произвежда храна, но и здравословна храна по нашите изисквания, а които са доста строги. Това е, е нещо, което спомага за нашето здраве, както и за окръжаващата ни а, среда. Също така е източник на заетост и това не бива да се подценява. Общата селскостопанска политика се разви и разшири е, значително с течение на годините. Тя стана обект на е, редица оценки. Все още обаче имаме притеснения, свърз... притеснения свързани с е, работните места, с здравословността на храната. А като дял от БВП, е, земеделието не е особено внушително. Но а, ние продължаваме да се нуждаем от храна. И тя трябва да бъде осигурена. Когато мислим за нови изисквания, които да бъдат наложени върху селското стопанство, не бива да забравяме, че достатъчно критерии вече има, с които производителите трябва да се съобразяват. Вече имаме 19 изисквания, които са свързани с здравословната храна, с опазването на околната среда, опазването на природния ландшафт. Това, което трябва да почетаем ние, като Комисия по околната среда, е първо, че вече има такива изисквания, които са с задължителен характер за земеделските производители и са обект на проверка. Всеки земеделски производител в Германия знае какво е проверка за кръстосано съответствие. Само, че у нас тези изисквания се прилагат по различен начин в различните части на Германия. Много ще се е, радвам, ако сравним по какъв начин се е, упражняват е, тези системи за контрол, тези проверки в различните държави членки на Европейския съюз. Дали ще има някакво еднаквяване в случай, че има различия в бъдеще. Понеже проверката за кръстосано съответствие в Европейския съюз би трябвало да се провежда по единен или поне по сравним начин в Европейския съюз. Европейското селско стопанство се основава на концепцията за е, интегрираното земеделие с различни е, елементи, като растителна защита. Ако ще преминаваме към а, е, производството на биопродукти по-нататък, е, естествено ще трябва да се добавят допълнителни елементи на проверка. Смятам, че а, това трябва да бъде част от втория стълб на ОСП. Въпросът за въглеродния диоксид е, и предотвратяването на последиците от климатичните изменения Не мога да подкрепя, да подкрепя призива това да се включи в политиката. Същото въжи и за девета точка ГМО. Току-що говорихме с представител на комисията за ГМО в друг план, разбира се, но това е една много обширна тема. Не можем така с лека ръка да вързваме плащанията с нещо, което е част от съвсем друга област е, ГМО. Това са въпроси, по които не са приключили дебатите. Ние трябва да се съсредоточаваме върху екологичните аспекти. Но това, което е постигнато до тук, не бива да се загърбва. И затова смятам, че докладът е, трябва да подчертая, да се съсредоточи върху постигнатото до тук и а, трябва да кажем, че то трябва да се проверява и да се оценява а, на базата на сравними и измерими критерии. Благодаря на Криста Клас. Двама депутати искат да вземат думата. Крис Дейвис първо. Благодаря. Повечето ми коментари се основават на това, което ми даде Рика Мана, която не можа да дойде на заседанието. От нейно им искам да благодаря на госпожа Каденбах за доклада. Става въпрос за това, че се опитваме да гарантираме сигурни доставки на храна, високо качество на храната, устойчивост на производството на храна. И разбира се, имаме и е, едно селско измерение, как да запазим начина на живот в селските райони Естествено, опитваме се да разработим високи стандарти за хуманно отношение към животните. Искаме да защитаваме и да укрепваме биологичното разнообразие. И разбира се, има и по-широки въпроси. Е, не можем да отречем, че нашата обща съскостопанска политика се отразява на цените, а също и на нашите търговски отношения с по-бедни страни. Докато говорим за ОСП, а, би било добре да си припомним и а, каква е бюрократичната тежест, която се а, слага върху земеделските производители, всичките нези процедури, през които трябва да минат, за да получат а, подпомагане. Разполагаме с а, много добри примери в Европа за а, много добрите екологични практики от страна на някои е, е, земеделски производители, но също и доста лоши такива. Колежката, която ме помоли е, да говори от нейно име, настоява да се вплете по явен начин извинете, да не се включва в а, доклада въпроса за ГМО, т.е. ние не подкрепяме точка 9, но подкрепяме определено 10 точка, а именно новаторските подходи за обработване на земя. Сега няколко лични коментара от свое собствено име. Въпроса за субсидиите и това доколко трябва изобщо да продължаваме по същия начин да финансираме общата селскостопанска политика. Често пъти на нея се гледа като на защита на малките семейни ферми. Особено французите много често се позовават на този довод. Вижте какво става всъщност обаче. Не е особено успешна а, тая политика. Не успяваме да спрем по-големите тенденции. Аз като ученик, като студент по-скоро съм работил а, в а, земеделско степен, стопанство. И тогава имаше много такива древни стопанства. Сега обаче много от тях са закрити. А, тогава имаше хиляда акра, които се, обработваха, които се управляваха от а, трима души. Същото става и във Франция. Семейните ферми намаляват като бройка. Имаме укрупняване. Стопанствата стават по-големи. Около Париж имаме такива. Или изобщо изчезват. И така, въпреки огромните средства, които се отделят за а, субсидии, ние подриваме свободния пазар. А, цените на храната са високи, така или иначе. Ако спрем да субсидираме обаче замеделието, ще се балансират а, цените. Не бива да вливаме средства а, в неустойчиви дейности. Само, че това е, е един въпрос, а, по който има разделение дори в моята група, да не говорим за парламента изобщо, но ви благодаря все пак за доклада. Благодаря. Господин Дейвис, господин Орестерос има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика която изреди основни аспекти от бъдещето на ОСП. Но бих приканял докладчицата да бъде по прецизна по някои точки. Примерно гарантиране финансирането на качествените, производство на качествени продукти, допълнително финансиране за планинските региони, финансиране и подкрепа за тези, които се борят с замърсяването на околната среда. Да, Всичко това е много добре, но необходимо е да се изиска бюджет, който да е поне еквивалентен на бюджета от миналите години. Нека не забравяме, че в момента финансираме не 15, а 27 страни. И ще ни необходими много повече средства предвид увеличаване бройката на държавите членки. Така че необходими са ни средства, които да бъдат поне равни на средствата, с които разполагахме в миналото, за да не е, унищожим на практика селското, селското стъпанство. Бих искал също така докладчицата да включи и още един проблем, повдигнат от колегите, които споменаха така наречените професионални земеделци. Защото днес, знаете, големи инвеститори закупуват огромни площи във Франция, в Италия. И тези площи след това не се е, не се използват за селскостопански цели или много малко, защото тези инвеститори всъщност купуват е, площи, от които ще ще, ще, ще създадат друг вид дейност, примерно ще построят промишлени зони или разни други така. Така че нека не забравяме, че трябва да подкрепяме и земеделците, и разбира се и а, производителите на качествени продукти. Защото нека не забравяме, че инвеститорите се интересуват по-скоро от финансирането на площа, а не от самото производство или от качеството на производство. Не трябва също така да да да вземе предвид и спецификите на съответно стопанство, примерно планинска зона или горски район, употреба или неупотреба на пестициди или други видове торове. Тоест, трябва да вземаме предвид продукцията и начина на производство на, съответното, на съответния продукт. Тоест, да отчитаме качеството, качеството, което е от огромно значение за окончателния за последния потребител и, както казах, още веднъж да насърчаваме развитието на селското стопанство в планинските райони, защото без подкрепа а, тези е, райони се обезлюдяват. Същото въжи и за горите. Горите не се поддържат стават а, жертва на пожари, т.е. много голяма част от нашата територия трябва да бъде управлявана и защитавана и отглеждана, ако мога така да се израза. Така че това са също едни екологични цели, но в тези, този подход би бил и а, положителен и ще има до положителни последици за човешкото здраве. Не, също така, нека не забравяме и за пестицидите. Тези, които използват пестициди, всъщност ги вдишват. Това е вредно и за тях, както и за потребителя. Благодаря на господин Роси. Госпожа Вестлун att säga om EUs eh, jordbruksstöd givetvis. Eh, Благодаря, господин председател. Има много какво да се каже за ОСП и най-вече за субсидиите. Когато говорим за стратегията 2020 година, трябва да сме наясно с какъв бюджет разполагаме. Европейският съюз трябва да расте и това означава, че ще трябва да разходваме по-малко пари за селското стопанство, отколкото сега. Следва да се съсредоточим върху последиците за околната среда от селскостопанската дейност. Има много възможности или по-скоро много начини, по които селското стопанство оказва въздействие върху околната среда и ние можем да насочим субсидиите в насока, която да има положително въздействие върху околната среда. Това означава отглеждане на подходящи култури, на подходяща почва. Това означава да използваме методи за отглеждане на растения, които да намаляват последиците от промяната в климата. Трябва да можем да обосновем защо изразходваме определено количество средства за нещо. Не винаги парите се разходват целесообразно. Разбира се, трябва да се яде и разбира се, селското стопанство е част от менталитета на всеки един човек betala för public goods, alltså den miljönytta som bönder kan, kan stå för. Е, аз не разбирам защо даваме пари на селскостопанските производители, вместо на потребителите, които плащат на селскостопанските производители. Разбира се, трябва да се подпомага финансово селското стопанство, но само ако то е екологосъобразно. Председателят, благодаря ви. Сега е господин Уски. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, господин председател. Още веднъж. Смятам, че е ясно от нашето обсъждане, че ОСП сегашния и вид не е устойчива. Затова ОСП следва да се промени. Има две неща, срещу които сме абсолютно категорично против. Първо, неравномерното разпределяне на селскостопанските субсидии в Европейския съюз. Например, един чешки селскостопански производител получава средно 50% от субсидиите, които получава негов колега в една от старите държави членки. Другият проблем е общия дял в европейския бюджет. В момента показателят 40%. Е И ако Европейският съюз иска да бъде конкурентоспособен в глобален аспект, глобален мащаб, това не е устойчиво. Смятам, че това е не етично. Разбира се, много е хубаво да говорим за опазване на околната среда, но ние трябва да разберем към какво точно е насочена нашата селскостопанска политика. Тя де-факто разрушава земеделието в Африка. И след това, след като разрушаваме селското стопанство в Африка с едната ръка, ние с другата ръка даваме пари за помощи и тези пари отиват в джоба на африканските диктатори. ОСП Извинете, селското стопанство, разбира се, е важна част от опазването на околната среда, влияе върху ландшафта. За това, разбира се, аз не бих предложил някакви радикални решения, които да оставят абсолютно всичко на пазарните сили. Ние видяхме, че е имало много сериозни изкривявания и в тази сфера. Опазването на околната среда, опазването на ландшафта безопасността на обществеността и борба, предпазването от пожари са основни аспекти, които са важни за нас, когато разглеждаме селското стопанство и ОСП. Благодаря ви, председателят. Благодаря ви аз. Сега давам думата на представителя на Европейската комисия. Господин Сантьяго, заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на вашата комисия за тази инициатива и разбира се, благодарности към докладчика госпожа Казенбах. Приветстваме нейното просто становище. Ясно е, че в публичния дебат за бъдещето, за бъдещето на ОСП са изключително важни економическите, социалните и екологични предизвикателства и виждаме, че на преден план излизат екологичните съображения. Ние ще отговорим в наше съобщение на този публичен дебат. Ние сме определили като цели на реформата да се запази жизнеспособността на производството и разумно управление на ресурсите, включително и в сферата на противодействието на промяната в климата. Ние искаме да ви уверим, че една от основните цели на ОСП в бъдеще ще бъде опазването на околната среда. И това може да бъде направен по следващия начин, по екологосообразно финансиране в рамките на първия стълб, а второто насърчаване на развитието на селските райони посока опазване на околната среда, борба срещу промяната в климата и иновации. Ние по този начин ще имаме натрупване на положителни ефекти чрез а, екологосообразно финансиране в първия стълб и чрез дейности за подпомагане на селските райони по втория стълб. Ние ще се стремим да отговорим на екологичните предизвикателства по този начин. Тук се говореше и за упростяването. Разбира се, ние трябва да видим какви ще бъдат промените в екологизирането на преките плащания, в сферата на подпомагането на развитие на селските райони. Разбира се, ние трябва да проведем анализ тук, но аз казах, че наистина ние смятаме, че по-голямата екологосообразност на ОСП трябва да съчетава с упростяване и за целта ще има оценка на въздействието. Също сега за ГМО вече преди това тази сутрин се обсъждаше този въпрос. Не можем да решим всички проблеми чрез ОСП. Разбира се, селскостопанските производители, които спазват разрешените процедури, ще имат право на финансиране в бъдеще, но разбира се, това ще бъде и предмет на наши допълнителни обсъждания. Благодаря ви, председателят, благодаря ви и последният оратор – е докладчикът госпожа Каденбак. Заповядайте, имате думата. Благодаря за оживената дискусия. За съжаление, повечето от е, колегите, които взеха думата, вече напуснаха залата. Опитваме се да се споразумеем а, по това как да нахраним Европа, както каза госпожа Клас. Но имам, има и други неща, които искаме да постигнем. Е, устойчиво замеделие, защита на околната среда, биологично разнообразие. И не бива да пренебрегваме и косвената промяна в земеползването. Не искаме да стоварим собствените си проблеми върху плещите на трети страни. Така че трябва да запазим работните места в замеделието и в селските райони. Трябва да разпределяме за тази цел а, справедливо субсидиите. Мисля, че трябва да насочим а, субсидиите за селско стопанство правилно, за да постигнем целите на, на тая комисия. Има някои области, като например хуманата отношение към животните, кое, които не са в нашия ресор, не са в нашите а, компетенции. Да, те са много важни, но просто не са а, част от а, нашите компетентности. Затова не можем да излезем със становища на Комисията по околна среда по тях. И какво да кажа? Отворена съм към вашите идеи. И мисля, че успях да отговоря на въпросите на онези, които все още са в залата. Благодаря. Председателя, благодаря. Крайният срок за изменение 21 е март 12 часа. Гласуването в комисията ще е на 12 април, а на пленарно заседание през юни тази година. С това приключваме сутрешното заседание. В 11.30 ще започне заседание на координаторите. И така, ще спрем до тук и ще